Guten Tag. Добро утро. Добре, добър ден. Добре дошли на заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Имаше стачка на пилотите и трябваше да се прекача на след това на влак, който пък имаше 80 минути закъснение, затова и закъснях. проект, проект Проекта на дневен ред ви е предоставен. Ако нямате възражение, ще го приемем. И по точка е включена в протокола, преразглеждане на правилника. Това е добавено като подточка А към протокола. Значи ще ми извините, но в момента гледам протокола, а не дневния ред. И така, Сменяме местата на точка 5 и 13, така както е оповестено вече. Ако нямате възражения, приемаме тази промяна. Заседанието се излучва в интернет. След това по точка 3 протокол от 26 септември ако няма възражение до края на заседанието, протокол се чита за прият. Точка четвърта. Е, става въпрос за доклад на председателя до комисията относно резултат от тристранната среща във връзка с съвместния доклад на комитетите Конти и Либе. Имаше заседание на 23 ноември в Страсбург. Става въпрос за хармонизиране на наказателното право, както тук става въпрос и за Европейската прокуратура, много важно досие. Господин ам, Лопес Агилар е от СИД и от Либе. В качеството си на докладчик, аз съм докладчик от ам, името на НП. Първото четене беше през 2014 година. Тогава изложихме нашата позиция след парламентарните избори. Изготвихме план за преговори с съвета. Имаше и второ четене. Шест тристранни срещи от юни 2015 година. Преговорите са прекъснати с съвета. Съвета не може да постигне единно съгласие или кого ли очудва това. Включването на ДДС е препани камъка за съвета. Работи се върху компромисно решение. За съвета обаче беше много трудно да постигне съгласие по директивата за ПИВ, както и по директивата ПИВ е свързана и с досието за Европейската прокуратура. От правна гледна точка сме по-слаби, що се отнася до досието за Европейската прокуратура в сравнение с директивата ПИВ защита на финансовите интереси на ЕС. включването на ДДС в ПИВ беше оттеглено и въпросът с ДДС ще бъде включен в ПИВ, там където има повече възможност за влияние и няма да бъде включена тази тема в досието за Европейската прокуратура, там където влиянието ни е по-малко. Текстът вече е изменен. Занимаваме се с него. Текстът беше договорен по време на тристранните срещи. Някои неща бяха добавени, доизменени. Но съветът още веднъж преработи нашия съвместен текст – без да се съобрази с нас. Относно ДДС-то има пробив. Има ново предложение от съвета за включването на ДДС в случаите, в които щетите възлизат на поне 10 милиона евро и ако са засегнати поне две държави членки. Има две промени, които са въведени. Националните компетенции на ЕПО, на Европейската прокуратура са извадени и говорим тук за трансгранични случаи в които може да се приложат въпросните мерки от директивата. измамите, свързани с обществените поръчки, е тема, която е изцяло е извадена от досието. Ние не сме съгласни относно санкциите и давността. Нямаше промени в мандата. Четири години ам, при 100 000 евро размер на щетите. Ам, 3 години, когато има прекъсване и а, изпълнение до 5 години. Мандата на съвета представлява подобрение в сравнение с предишната позиция на съвета. Ние поискахме по време на тристранните срещи, за да се променят критериите. Искаме да се, да няма кумулативен характер на критериите и да се говори за прак 1-2 милиона евро. Съвета обаче иска прага да е 10 милиона евро те смятат, че тази сума според тях е най-разумна. Трябва да добавя, че ДДС Част от ДДС се отделя за бюджет за Европейския съюз, когато става въпрос за суми над 10 000 евро. След две години, когато видим с какви случаи ще се занимава Европейската прокуратура, може да се стигне до преразглеждане на директивата. Това е заложено в текста. Директивата е много сложна. Опитахме се да посочим пред съвета, че директивата трябва да е разумна и а, това трябва да бъде, като бъде взет предвид и като бъде взето предвид естеството на работата на Европейската прокуратура. От юни 2015 е първоначалната версия на текста. Ние искахме да се запази тази версия, защото там е включен там са включени и ам, аспекти, които след това бяха зачеркнати от съвета. Трябва да сме обаче по-гъвкави. Ако нещата могат да се подобрят, можем да направим предложение. И се надяваме, че чрез нашата гъвкавост ще постигнем напредък. Посочихме ясно, че Европейската прокуратура е досие, което е много важно за нас и искаме да отбележим напредък по него и искаме да се гарантира безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар. Следващата тристранна среща е в сряда. Опитваме се да направим пробив. Искам да благодаря на председателството на Европейския съюз. В съвета трябва нещата да се пораздвижат още. Проблеми идват от държавите членки, които са ни много добре познати. Смятам, че когато говорим за, за защита на европейския бюджет, трябва да се говори за справяне с а, измамите в европейски мащаб. И това е което исках да ви кажа. Много колеги също присъстваха. Ако имате какво да допълните, моля, ако не, ще дам на комисията думата, за да ни уведоми за неща, които може би не знаем и искаме да ги узнаем с нетърпение. Благодаря, госпожо председател. Нямам какво да добавя. Само ще добавя, че тази сутрин аташетата по правосъдие се срещнаха и председа... Словашкото председателство информира за тристранните срещи по начина по който го направихте и ние. Беше поставено на изпитание, беше поставено на изпитание гъвкавостта на държавите членки и Словашкото председателство посочи, че ще направи всичко възможно да се постигне напредък по време на преговорите? Има ли новини от държавите членки, които бяха хм, против предложението за Европейската прокуратура? Ми нямаме нищо конкретно, за съжаление, от тези държави членки. Шве... Искам да а, отправя апел към Швеция и Нидерландия да вземат участие. Те са нетни платци и трябва да имат много голям интерес към това по какъв начин се разходват средствата на европейския бюджет. Не може да се казва, да, при нас функционира всичко и е, останалото не е наша работа. Трябва гледната точка да е по-различна и трябва този исторически шанс да се използва. Тази историческа възможност е много важна и е, Трябва да си заложим общи цели, а именно противодействие на а, измамите със средства европейския бюджет. Ако нямате какво да добавите, ще продължа нататък. А, сега отиваме на точка 13 годишен доклад за 2015 година относно защитата на финансовите интереси на ЕС, борба срещу измамите. Госпожа Питера е докладчик. Моля, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Европейските институции както институциите на национално ниво имат задължението да се грижат за ефективното разходване на средствата на данокоплаците, да съблюдават за правомерното разходване на европейските средства. Затова изправенето с измамите трябва да е приоритет в тази област, особено а, когато говорим за организираната престъпност, която финансира и а, терористичната дейност. А, трябва да запазим доверието на нашите граждани, което те имат в европейските институции. От данните за 2015 година можем да видим, че това е втората поредна година, в която броя на наредностите се е увеличил над 22 000 случая е имало. През 2014 година комисията посочи, че има увеличаване на редност с 46%. 30, е, е, през 2016 увеличението е с 36%. След това за две години броят на нередностите се увеличил с два пъти. Независимо от факта, на всичко, което се е случило. Средствата, които са би разходени неправомерно, се, остават същите. 3,21 милиарда евро както за 2014, така за 2015. 2015 година е първата година от така нареченото двойно финансиране. Без съмнение това се отразява и върху броя на нередностите, защото има много повече програми, които са били приведени в изпълнение. Ако вземем предвид нередностите, които са определени като измами през 2015 година, броят им се е увеличил до 638 милиарда евро и са обхванати 461 случая. Това означава 18% увеличение в сравнение с предходната година. Тоест тези суми са огромни и трябва да направим всичко, за да се контролира по- добре разходването на тези средства, които е могло да бъдат използвани по правомерен начин в областта на обществените поръчки можем да видим, че нещата се отправят в правилната посока, но трябва да се направи повече. Ще се спра на две неща. приходи от ДДС. Тези приходи е, са част от перото на националните бюджети и е, с част от ДДС се финансира европейския бюджет. През 2014 Европейския съюз имал постъпления в размер на 1 милиард от 1 милиард собствени ресурси, като 766 милиона евро са били от ДДС. И това е значителен надял от бюджета за 2014 година. Общата система за ДДС беше обявена беше отразена в директива 2006 на кончерта 112 има оценка извършена от комисията вече и от сметната палата и се оказва, че директивата е остаряла. В съответния законодателен акт се посочва, че разпоредбите са преходни свързани с системата за ДДС. Затова не, да не се очудваме, че е, тази система е, има доста пропуски в себе си и дава възможност за извършване на измами, като се пропускат приходи в размер на 170 милиарда евро на година. Понякога липсват е, Самите търговци използват се вериги от фиктивни дружества, за да се извършват измами с ДДС. Има съобщение на комисията от 7 април 2016 година, в което се включва, че е необходимо да се реформира системата на ДДС и беше обещано до 2017 година да бъде представено окончателно предложение на системата за ДДС, като системата да е по-справедлива, по-упростена и по-малко податлива на злоупотреби. Няма да е толкова лесно да се реформира системата, защото някои държави членки се противопоставят, въпреки че системата е устаряла, те си държат на тяхното и не искат да нещата да се променят. Тези държави членки блокират и до сега всякакви по-нататъчни реформи. Европейският парламент трябва възможно най-бързо да окаже подкрепа на Европейската комисия. И а, винаги трябва да държим да се изготвя ясен график, а, свързан с предложението никакви пилотни проекти, пък някакви други извинения са приемливи. А, ние искаме реформата да се извърши бързо, а не постоянно да се отлага. Тези въпроси бяха обсъдени и по време на последната тристранна среща. Освен това, очакваме резултатите от ам, дискусиите, които се водят в съвета по въпросите за Европейската прокуратура. В същото време искам да посоча, че в доклада ще бъде отразена оценка на тези дискусии. Ще се засегна темата за кохезията, за обществените поръчки, за, тези, които подават сигнали за нередностите и за по-доброто сътрудничество между държавите членки при справянето с корупцията, освен това как трябва да се противодейства на контрабандата с тютюневи изделия. През 2015 година не е имал нито един случай, който е обявен който да е обявен от страна на 7 държави членки. Това е много странно. Проекто доклада ще бъде представен на 9 януари. Измененията ще се внася до 31 януари и може би на 27 март ще гласуваме по доклада. Благодаря ви. Благодаря. Колегата Ела Сендър поиска думата. Sí, gracias, presidenta. Sí, eh, bueno, eh, la verdad es que... Благодаря, госпожо председател. Ние разговаряхме по този въпрос, когато изслушахме предишните презентации. Много е важно да се подготви текста. Поисках думата, за да направя връзка между това представяне и другата дискусия <clears throat> за това, че е спешно да се постигне споразумение за фискалните въпроси, включително и ДДС. Всяка година получаваме такива доклади, в които се твърди, че трябва да включим евентуално и измамите с ДДС. Всички контролни мерки, включително и митническия контрол, следват да бъдат затегнати в светлината на дебата, който, говор... който водим по многогодишната финансова рамка. Междувременно чуваме доста тревожни предложения. Много е важно да <clears throat> подчертаем необходимостта да засилим нашите ресурси, да подобрим реализацията на митническите норми за да се избегнат измамите. Напълно съм съгласна с госпожа Петера. Измамите с ДДС са голям източник на загуби. И то, това е още по-тревожно във време на финансова криза. Трябва да се направи всичко черната економика да излезе на светло и да прекратим измамите, което означава, че държавите трябва да компенсират загубите с увеличение на ДДС без реформа в фиска доклада на Сметната палата това е посочено от гледна точка на синергията в годишният доклад за реализацията и възстановяванията на некоректно разходваните средства – а при изчистването на сметките за многогодишния бюджет трябва да подчертаем значението да се разходва 100% от бюджета. Като много следим внимателно къде и по кои проекти има неправилно разходване – общо взето <clears throat> успяхме да защитим бюджета. Но това стана най-вече заради това, че някои проекти в държавите членки не бяха съфинансирани. Много ясно трябва да се посочи къде са нередностите и да съобщим на държавите членки както и на комисията, защото комисията се опитва да възстанови тези средства. Другата ни задача е да искаме прозрачност от държавите членки за това, че някои от проектите не се реализират. Тези проекти са важни за гражданите – Е, и всичко това зависи от е, готовността на държавите членки да сътрудничат. Благодаря, се включих в списъка с ораторите. Исках е, да ви припомня, че миналия път имахме и размяна мнение с заместник-председателя, но не можахме да навлезем в дълбочина така както трябваше. Имам въпроси към Олаф и към комисията. С госпожа заместник председател говорихме за това, че в доклада се говори за 181 милиона евро, като половината някъде от тях е за структурните фондове. Колко от тези средства наистина са разходвани, колко тези средства наистина се влият в касите. Искам да чуя това от Олаф и от а, а, комисията заместник председателя смяташе, че тази, смяташе, че тази сума е прекалено амбициозна, но, колко, но каква точно е тази сума в момента? Това би ме интересувало. Относно дейността на ОЛАВ през 2015 пише 219 разследвания, над 100 от тях са приключени. Има и препоръки. Искам да попитам колко са били разследванията с препоръки като цяло на годишна база с 100 някъде. Колко от разследванията са приключили без препоръки? Броят им, като общия брой е 304. какво ни носи това, когато всяка година разбираме колко са случаите на измами всяка година, че тази сума 325 е много впечатляваща, но ще е добре, ако знаем нещо повече в допълнение. Ако няма ем, други желаши да вземат думата, ще попитам кой от вас пръв че се жертва и ще вземе думата, моля. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да изразя моята благодарност към докладчика и към уважаемите членове за плодотворните дискусии. Имаше много интересни коментари и декларации, което показва, че борбата срещу измамите е хоризонтален въпрос, в който се включват много области Комисията очаква доклада и след това ще отговори на препоръките. Преди да мина към въпросите по отделни теми, за които отговаря Олаф, от името на комисията искам да изразя нашето задоволство, че дискусията се насочва към политиката ще вземем предвид това и в доклада ще започнем с мерките за политиката. От гледна точка на числата, миналата година имаше събиране на няколко години. И така, в допълнение в Олаф има някои други инициативи срещу Измамите и корупцията. Има една секторна стратегия за борба срещу измамите и информация за измамите. Девет държави членки приеха национални стратегии срещу измамите. Това беше направено само чрез е, убеждаване. Има по-добри информационни технологии което подобрява капацитета на администрацията да засича измамите и подобрява сътрудничеството и координацията между държавите членки. В комисията а, сме ангажирани да подобрим доклада, за да са сравними цифрите. Има специални препоръки в доклада за 2015 година. Също времено работим с национални експерти, за да преразгледаме насоките за отчитане на нередностите. Миналата седмица имаше среща на работната група. Тази седмица има друго заседание. Така че постепенно се опитваме да подобрим сравнимостта на данните което ще подобри качеството на доклада. Повечето от законодателните промени вече бяха споменати. Съгласни сме, че в ТДС трябва да се включи в директивата ПИВ. Искам да повторя, че освен това има нужда да продължим работата в ОЛАФ ТДС беше споменато няколко пъти. Не само заради това, че трябва да бъде включено в директивата ПИФА. Има някои практически мерки. Европейската сметна палата казаха, че нито Европол, нито ОЛАФ нямат достъп до данните Еврофиска. И те трябва да бъдат включени в информационната система подкрепяме препоръките, а пък за традиционните собствени средства. Подчертахме тази година значението на сътрудничеството с ОЛАФ, което се забелязва в съвместните операции срещу измамите. Към въпросите сега. Някои от тях бяха насочени към доклада за Олаф, за отделните случаи без препоръки, без последващи действия. Предпочитаме да отговорим писменно на тези въпроси, а по първия въпрос искам да направя едно общо изявление. Малко е трудно да се да се представи тази цифра в момента препоръките, които направихме миналата година, ще влязат в сила след една година. Така че ще трябва да изчакаме малко, за да видим какъв процент от препоръките на Олаф са взети предвид. Защото възстановяването не стават веднага следващата година. А пък за нередностите в член на доклада по член 335. Това се подготвя заедно с държавите членки и един от колегите ми ще вземе думата да даде малко повече подробности. Трябва да правим разлика между споменатото в доклада ПИВ и това, което се докладва от държавите членки като наредности, за да разграничим между тези случаи и случаите в Олов. Мария, благодаря. Както знаете, в секторното законодателство има задължание държавите членки да докладват не само нередностите, след като установят такива случаи, има и задължение за последващи действия, особено за онези, които имат наказателни измерения. В смисъл, държавите членки трябва да ни уведомят за приключването на делата и съответните санкции. В доклада ПИВ анализираме данните във връзка с последващите действия, общите числа са част в приложението статистика на доклада. Ако искате конкретна информация, моите колеги могат да го направят. Само ще дам един пример. От анализът стана ясно, че 10% от запозрените нередности се потвърждават като измама. Има нужда и от по-конкретни данни. Такива данни ще ви изпратим в писмен вид. Благодаря. Okay, uh, just my colleagues remind me that what I Колегата ми припомни, че има задължение да се докладват за случаите, независимо от източника на разкриване. Така че нередностите, които откриваме, са тези, които са разкрити от националните органи или разплащателните агенции. А пък онези, които са разкрити от Европейската институция са случаите, по които работи Олафа. Колегата ми каза, че през следващите години при разследване от страна на ОЛАФ ще имаме възможности за последващи действия за системата за управление на нередностите. Това е още една тема, която трябва да проучим в бъдеще. Благодаря. Искам да попитам нещо. Като кажа да, добре в бъдеще да знаем повече за това каква информация се подава от държавите членки, да има последващи действия, свързани с тези случаи, за да се види как функционират нещата в един бъдещ етап. В основните актове се посочва, че генералните дирекции трябва да следят за възстановяването на средствата. Интересуваме това, което е констатирано от Олаф, кои от средствата са върнати отново и дали Олаф предприема такива действия или просто само ни предоставяте данните и до тук се спира. Благодаря, госпожо председател. Моята колега каза точно това, което е свързано не с Олаф, а с ИРМС. Това са последващите действия вие свързани с ИМС, т.е. наредностите, които се съобщават от държавите членки. От друга страна, това, което прави ОЛАФ. ОЛАФ работи съвместно с генералните дирекции, които отговарят за разходването на средствата, следи се за въз, за възстановяването на неправомерно разходваните средства и това е нещо, с което се занимават генералните дирекции на комисията. Yes, and there we are working on all uh, the. Има система, чрез която можем да видим колко се възстановява, прави препоръки за подобрение на тази система, но нещата са по-различни във връзка с АМС, защото това са нередности, докладвани от държавите членки и те трябва да бъдат обозначени като измамни или не. И естествено, държавите членки трябва да докладват какво са направили по случаите с измамите. Но това е независимо от е, разследванията на ОЛАФ, е, тъй като много от е, разследванията на държавите членки са за измами. Има и случаи, които, по които работи ОЛАФ и които се разглеждат в съдилищата в държавите членки. Връзката между а, информацията за измамите от държавите членки и случаите разследвани от ОЛАФ а, и не се опитвах да създам тази връзка, ами искам да знам случаите с измами, дали се следят под някаква форма. Олаф наблюдава ли развитието на нещата или просто ни предоставяте цифрите? Това не разбрах, ако може да го повторите още веднъж. Yeah, thank you. I think uh, my, my colleague uh, uh, Andrea Bordroni will try to Колегата ми Андрея Патрони ще се опита да обясни. Добър ден! Нека да започнем от, от това, което спомена колегата преди малко. Естествено, в регламент има задължение държавите членки да предоставят актуална информация. Разбира се, като разглеждаме информацията в АМС, следим наредностите, измамни или не, по които държавите са предприяли действия. Така че от гледна точка на Олаф няма последващи действия поради принципа субсидиарност. Всъщност това не са действия, които ние следим пряко и 100%. Има някои ефекти, последствия, които излизат от нередностите, които са докладвани пред Олаф. Тази информация се преглежда при подбора. Първо проверяваме дали държавите членки са предприели или не действие по определен случай. Така че от тази гледна точка няма да се образува дело от ОЛА, ако вече са предприяти действия от държавите членки и са докладвани чрез информационната система за управление. И на второ място това е мярка, която въвеждаме в момента. на базата на принципите в регламента, ако едно, един случай се остави без ход, можем да оставим това на държавите членки, след това да искаме от държавите членки чрез системата и да ни информират какви мерки са предприяти. Това е нещо, което се въвежда в системата в момента и ще задейства през следващите години. За останалата част мога да кажа, че използваме информацията за аналитични цели. Разглеждаме и търсим основните тенденции. Колегата ми вече спомена, например, да, колко от случаите за подозрени за измама са били доказани, колко са оставени без ход. Всяка година актуализираме данните, за да сме сигурни, че анализираме коректните тенденции. В момента работим на, на етапи от 5 години като актуализираме таблиците с данни от държавите членки, така че числата там отговарят на действителността. Това, което установяваме, че в случаи на нередности, засечени и докладвани от държавите членки, понякога <clears throat> в началото <clears throat> има завишени суми. Затова в някои случаи. Това беше през 2015 година. 3,5 милиона. Но след вътрешните процедури сумите до някъде намаляват. Така че първоначалните разчети в някои случаи са прекалено високи, защото предполагам, че се е помислило, че целият проект и след това, като се разглеждат нещата с съответните контрагенти, сумата става по-малка. И това всъщност обяснява и финансовите препоръки. Общо взето тенденциите са сходни. And to complete something because... искам да допълня нещо, тъй като ми се струва, че картината е сложна. Поне очертахме я сложно. Вие запитахте дали комисията ще следи възстановяваните за измамни нередовности средства, за които е имало съобщение от държавите членки. Обобщавам. Ние получаваме информацията и докладите за анализ и а, обнародваме резултатите от доклада ПИФ. От 2005 година Отрасловото законодателство е разделило задължението за докладване и задължението за възстановяване, за събиране, обратно събиране на средствата. Тоест, сега за програмния период, който включва 2007 година, не следим всеки случай отделно, индивидуално. Държавите членки обаче имат задължение да уведомяват комисията ежегодно за всеки отделен случай. В съответния отдел на комисията се дава тази информация и се казва такива и такива нередовности са установени, така и така сме процедирали. Тази информация обаче сега не трябва да се дава задължително в системата за управление на нередовностите. Това, което е задължително за тази система е как е протекла процедурата. Тоест задължително да се включат данни за това дали има наказателно или административно производство. Да се знае за кой случай е било установено, че е измама и за кой е било установено, че не е измама и какви са наложените санкции. Разбира се, тази информация е на разположение и на всички служби на комисията и така може да се засече информацията в базата данни за управление на нередовностите и информацията в системата на комисията за плащания. Както и разбира се, тази цялата информация може да се съпостави с наличната информация в държавите членки. Цялата информация за събраните недължимо платени средства разбира се, фигурира и в известието на Комисията за защита на финансовите интереси на общността. За първ път тази година в доклада ПИФ няма финансови данни, тъй като те се изнасят в известието на комисията, е, което известие се разпространява преди освобождаването от отговорност. Надявам се сега да стана по-ясно. Да, оставам с впечатлението, че се радваме, когато получаваме статистиката и като я получим, нещата приключват. Но понякога статистиката е а, некоректна. Това не е ваша вина. Това е, се дължи на а, липсата на единство в законодателството и да му мислят да накоплатците. В доклада са посочени сумите, които са били възстановени. Вие имате ли какво да ни кажете в допълнение? You know, all... Благодаря, госпожо председател. Както знаете, всички събрани средства се изписват в сметките на Европейския съюз, както и в известието за защитата на бюджета на Европейския съюз. От цифрите, които даваме, не мога да преценя на пръв поглед каква част са свързани с случай на Олаф или с случай за измама в държавите членки. За тази цел трябва да съпоставим цифрите от известието за защита на бюджета на общността с информацията в доклада ПИФ. Това не е било направено. Ако поискате такова сравнение, при освобождаването от отговорност нашите служби и службите на ОЛАФ заедно могат да работят, за да направят тази преценка. Приемаме предложението ви. Благодаря. И сега докладчикът колегата Питера получава думата още веднъж. Благодаря много, госпожо председател. Искам да ви благодаря за информацията и коментарите, които чухме ще ги взема предвид в по-нататъчната работа. Благодаря и за ценните съвети. Благодаря. Очакваме вашия доклад, който ще бъде представен в началото на януари. 13, Да, това беше точка 13. Срокът за изменението е до 31 януари и на 27 март ще бъде гласуван доклада. Приключваме с тази точка от дневния ред и преминаваме към точка 6 бюджетен контрол върху финансирането на НПО от бюджета на Европейския съюз. Докладчик е Маркус Пипер, който ще вземе думата първо и след това ще бъде представено самото проучване. Не знам дали а, вече има готовност за представяне на проучването, а, но преди това господин Пипер ще вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Причината за това изследване беше следната. От години оставаме с едно неприятно усещане, но нямаме конкретна информация за това, кои НПО организации получават най-много средства от Европейския съюз. И а, за всички заинтересовани страни би било интересно да се знае това. Не знаем нищо повече по въпроса, защото и Сметната палата не се е занимала с тази тема. Не се знае по какви правила тези неправителствени организации се контролират при разходването на средства от Европейския съюз. Има правила, които съществуват и те трябва да се ам, съблюдават от различните генерални дирекции. Има средства, които са от социалните фондове, от а, средствата по Хоризонт 2020, а, но когато говорим за такива програми от научно-изследователските от научно-изследователската дейност, знаем кой е крайният бенефициер, има прозрачност, знаем кои проекти от кои фондове се финансират. Тук не става въпрос за това, а за тази сива зона, за която нищо не знаем в областта на околната среда, в областта на пом- помощта за развитието. И а, имаме нужда от прозрачност, свързана с а, крайните бенефициери. А, такава информация никога не сме имали. Всичко е малко като в мъгла Обърнахме се към един изследователски институт, в който има експерти, които да анализират данните, да се види с какви данни се разполага, дали се прилагат съществуващите критерии, в кои области има достатъчни данни и в кои области не и те трябва да бъдат допълнително изискани от комисията. Днешното проучване ще бъде представено подробно, като не искаме да отправяме критика към нито една неправителствена организация. Ако заданията не са ясни, какво трябва да се публикува по отношение на разходването на средствата, няма как да се отправят упреци. Ние искаме обаче да знаем по-точно какво се случи с средствата на коплаците и за това поискахме това проучване, за да работим за по-голяма прозрачност, по-ясни критерии и така нататък. Господин Акерман, да, по... вие сега имате думата. well, the, um... Благодаря. Проучването е посветено на няколко възлови въпроса. Първият, разбира се, е определението за неправителствена организация, тъй като то ни е необходимо, за да преценим какви данни да анализираме. Господин Пипер също така спомена, че е разискван в проучването въпросът за онези неправителствени организации, които получават най-голям обем безвъзмезни средства от Европейския съюз. Опитали сме се да направим и анализ на онези е, неправителствени организации, които в най-висока степен оказват влияние върху политиката на Европейския съюз. Ще се върна на този въпрос. Е, е, не мога да кажа, че списъкът ни е изчерпателен. Занимали сме се също така с процесите за наблюдение и контрол, които протичат в Европейската комисия. Разисквали сме темата за това как НПО спазват правилата и стандартите и най-сетне сме се спрели на въпроса за прозрачността и отчетността. Преминавам към определението за НПО. Първият въпрос, който сме разгледали – когато се опитахме да дадем отговор на този въпрос, що е НПО, незабавно се препънахме в редица проблеми. Няма стандартно определение за целия Европейски съюз или за цялата Европейска общност на понятието неправителствена организация. Между различните актове има разлики в това отношение, както и между различните отрасли на политиката – и доколкото разбираме от комисията, самият термин неправителствена организация не е особено полезен, тъй като не се използва това понятие, когато се определя дали една организация има право да участва в разпределянето на средствата те се разпределят по много стриктни е, правила и е, то не само се предоставят на неправителствени организации, но и на много други организации, включително частни търговски организации. Има явни различия между държавите членки в разбирането им за понятието НПО и в начина по който се прилагат правилата към НПО, така че хармонизацията на понятието не е много вероятна. Е, фактът, че няма ясна дефиниция на понятието НПО, твърде много ограничава политическия анализ. И това ще бъде повторено неколкократно в следващите диапозитиви. По смисъл на това изследване, когато използваме понятието НПО или неправителствена организация, имаме предвид юридически лица, които работят не с стопанска цел и са независими от правителството, от други държавни органи или от политически или търговски интереси, като преследват някаква цел, свързана с общественото благо. Бихме дали препоръка в следния дух, тъй като определението на понятието НПО е доста проблемно. Може би по-конструктивно би било да се направят по-точни, по-прецизни определения на различните категории и структури, които се подвеждат под това понятие неправителствена организация. Така че да има стандартно разбиране за различните категории и структури. Това значително би улеснило анализа и отделянето на онези организации, които представляват интерес за целите на нашия анализ, от онези, които не представляват интерес. Тук смятам, че по-градивно би било да се погледнат различните видове организации и да се направят конкретни определения за тези подкатегории на категорията неправителствена организация. Тогава би бил улеснен анализът на финансирането на тези структури и на политиката по отношение на тях. Що се отнася до основните неправителствени организации, които са получатели на безвъзмезно финансиране от Европейския съюз, и по този въпрос се натъкнахме на доста съществени препятствия. Някои от проблемите са поставени още в едно проучване, което струва ми се бе извършено през 2010 година по същата тема. Поддържат се в комисията най-различни бази данни с различна информация, що се отнася до безвъзмезното финансиране и липсва стандартно типифициране на тези бази данни. Също така има разминавания в начина по който различните служби на комисията въвеждат данни и съобщават данни една на друга. Това е, е много съществено, тъй като има организации с сходни имена и названия, но твърде различни по същността си. И понякога не можете само от названието да прецените дали става дума за една и съща организация или за две различни структури. Също така, доколкото разбираме, не се води и запис за преразпределението на безвъзмезната помощ между партньорите в проектите. Така е затруднено разбирането на сумите, които получава една или друга организация в крайна сметка. И Системата за финансова прозрачност, на която се опитахме да се облегнем много, много сериозно, е всъщност доста, с доста ограничена полезност като аналитично средство. Колкото разбираме от системата за отчитане, тя се базира върху ангажирани средства, а не реални плащания. Като разпределението на ангажираните средства между партньорите в проектите често не се показва при отчетите – Разпределението на... Тоест, има в, при въвеждането на данните несъответствия, например, както вече споменах, при названията на структурите. И когато се свалят данни, не може да се види от обществото какъв е уникален идентификатор на всяка структура, защото тази информация при свалянето на данните не се е, съдържа в е, информационния масив. Е, няма организационна типология и също така установихме, че тази липса на типология и несъответствията в названията на структурите – както и незаписването на разпределението на безвъзмезната помощ са пречки за общата полза от системата за финансова прозрачност. Що се отнася до получателите на помощта, на безвъзмезна помощ от Европейския съюз, в крайна сметка стигнахме до данни, предоставени от Генерална дирекция бюджет на парламента с списък на първите по големина 50 е, получатели на безвъзмезна помощ и трябваше някой от тях да отстраним ръчно, е, защото те не под, попадаха под общото ни разбиране за неправителствена организация. Така стигнахме до един съкратен списък от 28 е, организации, които са получили 610 милиона евро ангажименти през 2015 година, главно по линия на Генерална дирекция ЕКО и Генерална дирекция развитие и сътрудничество. Най-големите бенефициери, както виждате, са съветът за беженците в Дания, който е получил 8,4% от сумата 610 милиона. Милиона а, също така подразделението на Save the Children, спасете децата в Дания 7,5% и Норвежкия съвет за беженците 7,3%. 6 от 28-те неправителствени организации са регистрирани в Великобритания и общо неправителствените организации от Дания и Великобритания са получили общо 40% от разпределените безвъзмезни помощи. За да може да се анализират данните е, с необходимото доверие и точност, ще се наложи създаването на единна централизирана система в Европейския съюз, в която да се е, записват и ангажираните средства, обещаните средства и реално извършените плащания. Така ще могат е, да се преодолеят несъответствията, които в момента съществуват между различните информационни системи на комисията. Друга наша препоръка е да има единно прилагане на стандартни типологии на структурите във всички служби, отдели и генерални дирекции на Европейската комисия. И най-сетне предлагаме задължително в тази централизирана система да се записва преразпределението на безвъзмезно отпуснатите средства между партньорите по проектите, защото ако това не се отразява, не знаем кой какво получава. Сега ще се спра на анализа на така наречените показатели на влиянието. Споменах за тази сфера. Тук данните и заключенията ни не са съвсем окончателни. Опитахме се да направим нещо като класация на е, структурите съобразно информацията в е, регистъра за прозрачност. Основното ни заключение е, че е, регистърът за финансова прозрачност още веднъж се доказа като ненадежден източник на информация. Не е изненада, че организациите, които излязоха начални места в това изброяване, бяха с седалище в Брюксел и работеха в три основни сфери – действия по отношение на климата, развитие и околна среда. Регистърът за прозрачност предполага доброволно регистриране – тъй че твърде вероятно доста организации, които активно циркулират из европейските институции и да не са въобще вписани в него. Също така регистърът не отразява косвеното влияние на нерегистрирани дружества, които могат да имат отражение върху решенията и дейността на регистрирани дружества посредством, да кажем, сдружаване. И Също така разбираме, че записите в системите не се проверяват. Някои от тях са доста а, е, нереалистични. А, е, има големи несъответствия между записите в различните бази данни за една и съща година. А, е, разбираме, че в края на 2015 година в секретарията на регистра за прозрачност е имало над 4000 жалби за неточност на въведените в регистъра данни и също така не е ясно как се обработват тези данни преди да бъдат вписани и да бъдат подложени на анализ. Ето показателите на влияние, които излязоха на челно място. На... Това е информация, която сме почерпили от срещите на парламента с комисията и декларирания бюджет в регистъра за прозрачност. Последната графа е, може би, най-ненадежната графа като информация. На следващия диапозитив ще разберете защо. Е, защото е, когато има данни за милиони евро, които би трябвало да подлежат на вписване в регистъра, обаче понеже информация за тях не е изискана, тази, тези данни липсват. Що се отнася до процеса на наблюдение и контрол, който протича в Европейската комисия, самият Европейски е, съюз е, няма норми конкретно е, предназначени за неправителствените организации. Основните норми, от които се ползват тези организации, са преди всичко разпоредбите за финансовите инструменти. Например, критерии, на които трябва да, участва, да отговаря организацията, за да участва в разпределението на финансиране, дейност, е, член 106 алинея 1 от финансовия регламент на Европейския съюз е, изброява така наречените критерии за изключване. Е, съществуват доста подробни процеси и системи в Европейската комисия за скрининг, наблюдение и контрол на отпускането на безвъзмезни е, средства. Е, тук се включват е, и системи за ранно предупреждение, както и за разкриване на злоупотреби, но разбираме също така, че Олаф не е способен да даде информация за злопотребата със средства от страна на неправителствените организации поради тези проблеми с липсата на единна типология. Както казах, не е сигурно, че някой от системите на комисията следи за преразпределението на отпуснатите безвъзмезни средства между партньорите по проектите. Разбираме, че е, изискване е, е бенефициерите сами да уведомяват комисията за всяка промяна в своя статус, която би имала отражение върху критериите за изключване от безвъзможна помощ. Може би тази част от процеса е, не дава толкова добри резултати, колкото е, се очаква. На този извод ни навежда нашът, нашия анализ. Що се отнася до спазването на нормите от страна на НПО, сблъскахме се с много малко случаи, ако изобщо е имало такива, в които НПО да са нарушили драстично правила, стандарти или норми. От тук проистичат няколко извода. Преимуществено НПО спазват правилата и нормативните актове. Може би има нарушения, обаче те вероятно се губят някъде и остават неразкрити. И така сега преминавам към частта прозрачност и отчетност. Тук се постарахме да направим анализ от гледна точка на НПО и от гледна точка на комисията. Сблъскахме се с едно много преплетено кълбо от преплетени взаимно препокриващи се мрежи на неправителствени организации. И това изключително много затруднява разбирането за онези сфери, в които НПО оказват влияние и степента, до която оказват влияние. Отново изниква въпросът за преразпределението на безвъзмезно отпуснатите средства между партньорите по проектите. Този проблем съществува и от страната на комисията и от страната на НПО, защото те не представят информацията си така, е, че е, да е възможно разбирането на този процес на преразпределение. Също така установихме, че е много трудно да се проведе връзка между финансирането на Европейския съюз и обнародваната информация за извършената с тези средства дейност от НПО. Е, послужихме си е, с един пример, чисто практически, който тествахме почти, е, не намерихме споменавания на названието на тази дейност върху нито един от сайтовете на партньорските организации. Имаше партньори, които работят по същата тема, обаче беше много трудно да се прецени по какъв начин тяхната дейност е свързана с финансирането, отпуснато за едно или друго действие от Европейския съюз. Също така много трудно се провежда корелацията между различните източници на информация, включително информацията от регистъра за прозрачност и различните информационни системи, които следят за финансовата прозрачност. Трудно се засича информацията от страна на комисията с информацията на веб страниците на НПО. Ако искате за една дейност или определена сума да проследите пътя от начало до край, много бързо губите нишката. От анализа, който извършихме, се налага изводът, че липсва публично достъпна информация, която да позволи оценяване на ефективността на изразходваните средства и на извършената с тях дейност. Някои от организациите е, не качват на веб страниците си информация за финансирането на от страна на Европейския съюз. Някои от тях а, споменават, че се финансират със средства от Европейския съюз. Обаче има организации, които са получили много съществени по обем средства от Европейския съюз, а е много трудно а, да намерите на веб страницата им дори логото на съюза. Споменават се а, тук там да кажем, Европейската комисия или финансиране от Европейския съюз, но за това трябва да ровите доста и сайта. Като цяло, нашето заключение е, че е много неясно кой какво прави със средствата на Европейския съюз, ако започнете да се занимавате с една дейност от начало до край и искате да проследите какво е направено и с какви пари. Що се отнася до неправителствените организации, които не участват в лобистка дейност и не получават финансиране от страна на Европейската комисия на проектен принцип, там информацията е съвсем различна. Някои от големите организации дават подробна информация за така нареченото финансиране от дарители. Обаче тези организации така или иначе не са длъжни да посочват информацията или пък нейния източник. И всъщност проблемата за оповестяването на финансирането от страна на Европейската комисия може би е по-голям, отколкото си представяме, тъй като голяма част от това финансиране въобще не е видимо. Ето, виждате тази диаграма, която финансир... проследява пътя на финансирането. Финансирането се праща до координатора на проекта и а, след това влиза а, в една черна котия. А от нея излиза след като е изгубила, ако мога така да се изразя, своята съюзна идентичност. Просто няма доказателства, че неправителствените организации извършват дейността с а, средства от Европейския съюз. Поне не тази дейност, за която е публикувана информация. Можете да стигнете до тази връзка, но много трудно, след много дълго търсене. И то до не е цялата информация. Що се отнася до системата за финансова прозрачност, това не е особено полезен инструмент, който да гарантира отчетност и прозрачност. Има полза от него, обаче не точно за такъв тип анализ, какъвто на нас ни беше необходим. Установихме, че правилата за финансирането се представят по различен начин на различни вебсайтове, на различни отдели на комисията. И това а, понякога е отражение на различно тълкуване а, на регламентите Друг път просто някои бази данни съдържат хиперлинк, хипервръзка към текста на финансовия регламент. И така, ако човек просто иска да разбере какви са правилата, това не е много лесно. Да се разбере същината на правилата е много важно, защото организациите трябва да знаят как да се отчитат и обществото трябва да знае по какви правила и дали правомерно са изразходвани средствата. Необходимо е, е да се минава от една веб страница на друга, непрекъснато да влизате в страницата, да, страница, да излизате от страница, за да проследите финансирането на определена дейност. Много по-лесно и много по-прозрачно би било, ако съществуваше възможност един запис в системата за финансова прозрачност да може да се проследи пряко до, примерно, базата данни на проекта LIFE. Защото ако няма такава връзка, просто нишката се къса. Ето препоръките ни във връзка с отчетността и прозрачността. Да бъде направен преглед на правилата на Европейския съюз за видимостта. Тоест, да се направи така, че финансирането на Европейския съюз по-лесно и по-бързо да става видимо. Също така Необходимо е да има и повече информация за това какви дейности се финансират от Европейския съюз, да има препратки към различни сайтове, да има информация коя организация какво финансиране е получила, да кажем, през последните пет години. Чрез такива връзки и подобна аналитична информация ще е по-лесно да се види коя организация каква дейност извършва със средства на Съюза. Също така смятаме, че информацията трябва да бъде по-ясно и по-единно представена в различните бази данни и информационни системи на комисията. Да няма противоречие между това, което съществува в, в различните информационни системи. И тук може би е необходимо да се направи по-сериозно проучване на новите средства за прозрачност и отчетност, за да се вземе предвид изключително сложния характер на тези взаимно препокриващи се мрежи от НПО и също така, за да могат да се отчетат по-новаторските методи на финансиране, при които голяма част от организациите получават средства и от различни донори, от различни дарители, без получаването на тези средства да е обвързано с задължение за тяхното отчитане. С това приключвам изложението си и ви благодаря за вниманието. Благодаря ви. Проучването е много интересно и ам, когато търсим информация по този въпрос, просто търсим, търсим и почти нищо не намираме. Следващия оратор има думата. Благодаря и аз за предоставената информация. За съжаление, не беше отговорен на нито един въпрос. В началото ги зададох. А, това обаче не е свързано с експерта. Просто оставам с впечатлението, че начинът по който се създава този доклад не е такъв, че да предоставя достатъчна информация. Тук се изпада почти в състояние на нирвана. А, безотговорно е от наша страна от години да търсим информация по въпроса и да разберем, че комисията има отговорности свързани с всичко друго, но не и с плащанията. И бенефициерите могат да получават средствата от европейския бюджет и да ги разходват както си искат. Експерта каза, че връзката с Европейския съюз се губи някъде по пътя. Въпреки, че всеки проект, който се финансира от европейския бюджет, било този университет и за научно-изследователска дейност, трябва да се маркира с логото на Европейския съюз, а тук ние не знаем точно какво се прави с европейските средства. Няма как да сме доволни от нещо такова. Два пъти е, съм писал на, комисията, на комисията, опитвал съм се два пъти да намеря отговор на, на моите въпроси. Е, и се опитвам да а, уточня дефиницията, свързана с НПО. Ние искаме да има а, яснота и прозрачност, свързана с крайните бенефициери. Искаме да има яснота по програмите и искаме да знаем кой получава средствата. Говорим за нещо много просто и никой не може да ми каже, че всичко е много сложно и всичко засяга редица об, области. А, много просто е всичко. Може да има един списък. Но да, ще кажете, има нужда от критерии. А, как ще се определят как ще се определи истинността на данните, как ще се определи прозрачността, как ще избегнем да се води политика, която е против Европейския съюз и да се финансира от нас. Ам, как ще успеем да разберем по какви правила се играе, когато се ам, укрепва когато се укрепва влиянието на една или друга институция, един или друг орган – няма да се задоволя с твърдението, че всичко е много сложно, всичко е разпределено в различни генерални дирекции, че а, трябва да се положат много усилия, всичко да се разбере, но експерт се е направил точно това. И въпреки всичко, ние не знаем и до ден днешен какво се случва с средствата на европейския дънакоплатец. в какви конкретни проекти се вливат средствата и това наистина е един много, много обезпокоителен факт. И искате ли, господин Акарман, да а, кажете нещо? При нас първо докладчик а, има думата и след това а, останалите я получават. Thank you. Um, well, um, Повечето от коментарите отразяват това, което вече сме обсъждали. Няма какво да допълня. има още два или три ключови елемента. Единият е свързан с определяне на ам, еднакви методи, еднаква типо, типология за това какво точно се разбира под понятието неправителствена организация трябва да има информация за финансирането, кой е координаторът на проекта, кои са другите участници в проекта. Това е много важно. Ако това не се знае, в крайна сметка не се знае и къде се вливат средствата. Преди съм споменавал също, че е необходимо да има централизирана система. Наистина това е доста голямо начинание, но трябва да се направи нещо, за да се премахна несигурността, разминаванията, различията и така нататък. Колегата Ела Сендър, следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика господин Пипер за неговото предложение за извършване на проучването, свързано с НПО и дейността им, която се финансира от европейския бюджет. Колегата ми предостави позицията си, след като е разгледал текста и той иска да каже следното. Добре е, че е извършено това проучване. То е много важно и ни дава възможност да си наберем информацията, която ни липсваше, е, за да знаем кой има достъп до европейски средства. Разбира се, първо има процедура по подбор, след това се определя кой получава средствата. Господин Похар иска освен това да посочи, че е изненадан от следния факт. Заглавието на проучването звучи по такъв начин, сякаш ще се информираме за организацията, която се финансира. Да, това ни интересува в това проучване, коя организация се финансира с средства от бюджета на Европейския съюз, как изглеждат нещата с прозрачността, отговорността, контрола, демократичния контрол не на последно място и така нататък. И кой взима съответните решения? Господин Похър е изнен... изненадан от това, че проучването става въпрос не само за НПО, които се финансират от европейския бюджет, а и за други НПО, които обаче не са споменати в заглавието. т.е. НПО, които нямат нищо общо с Европейския съюз е, и е, не са от интерес за нашата е, парламентарна комисия, може би за останалите, но не и за нас. От... Питаме се защо е избран точно този подход и дали не е било по-добре да се задълбочи въпроса, свързан с финансирането и ам, спазване на принципа за конкурентоспособността. Има различни условия и критерии, които трябва да се спазват, но отчасти са противоречиви, що се отнася до достъпа до ам, средства от европейския бюджет. Например, когато става въпрос за военни действия или нещо такова. Искаме да знаем повече и от докладчика, и от автора на проучването, какво точно какво точно е посланието в това проучване. Um, И ако се включват малките и средни предприятия, големите предприятия, всички останали, които получават средства от европейския бюджет, списъкът ще стане много дълъг. Um, много бенефициери има, които получават средства от европейския бюджет, но преследват чужди интереси и чужди цели. Ам, тук се остава впечатлен, че става дума за нещо друго, а не то, а, става въпрос не тук точно за това по какъв начин получават НПО средства от европейския бюджет, как ги управляват, как ги разходват, а в проучването остава а, дума общо за НПО и тяхната дейност. А, да, и аз се включих в а, списъка си с изказващите се. Да. От много дълго време работя в по тази тема. Ромеро беше генерален, генерален директор по въпросите за финансите. Много средства се разходват за НПО и що се отнася до МСП, там знаем какви са целите. Но при НПО има бенефициери, които се разполагат из целия бюджет, отговарят на най-различни критерии, изпълняват най-различни задачи, има оперативни грантове, има безвъзмезни средства, които се вливат в различни програми. Това не е правилно според мен. А, проучването е а, Разбира се, полезно, защото има важни аспекти в него за това как да се действа по-добре в бъдеще. И сега давам думата на господин Граф. Благодаря, госпожо председател, благодаря на докладчика и на господин Акарман за това, че ни предостави своето проучване. Трябва да започнем с увода, където се представи проучването. Там стана дума, че липсва ясно определение за НПО. Оттам проистича проблема. Ако няма обща дефиниция, свързана с НПО, в комисията използваме статут на статут на организация с нестопанска цел и с стопанска цел. Възоснова на това ги определяме дали са НПО или не. И това се определя възоснова на заявления от самата организация. Сега относно системата за финансовата прозрачност, както и местните системи. Финансовата система за прозрачност се основава на рег... финансовия регламент. Там се говори за предоставените средства и затова говорим и за бюджет, за бюджетни средства за поети ангажименти. И има ам, ръководители на проекти, които разполагат с средствата. Сега местните системи. Освен това, в финансовата система за прозрачност, там информацията е надежна. Проверяваме за всички бенефициери на европейски средства банковите им сметки и тяхната правоспособност, за това дали са юридически лица. Проверяваме дали имаме дружества или организации в други държави членки. Всяко дружество в друга държава членка е нов бенефициер. Сега, що се отнася до местните системи? Госпожо председател, вие казахте, в местните системи фокуса пада върху правната рамка и условията за пригодност, като се вижда за кои цели, какви суми могат да бъдат отредени. Тези местни системи предоставят повече информация, отколкото системата за финансова прозрачност, но има, разбира се, несъответствие между отделните генерални дирекции. Има и предишно проучване, свързано с НПО и от тогава а, полагаме усилия за увеличаване обема на информация, свързан с НПО. Ще вземем предвид това, което беше казано тук. Ще анализираме препоръките, които бяха представени и са включени в проучването и ще видим какво можем да направим. Искам да обясня какви са проблемите и а, говоря за това, когато искаме да обогатим статистиката с организации с нестопанска цел или за НПО. Ще ви прочета нещо. НПО е организация с нестопанска цел, независима от обществени и политически организации. В проучването се посочва, че те трябва да работят за общото благо. Е, има дружества и организации, които се занимават с научна дейност. Те също работят за общественото благо и много често се обявяват като НПО. Вие казахте, разбира се, че искате тук да се говори за организации с нестопанска цел, така наречените НПО, които преследват политически цели. За но е трудно да бъдат изключвани винаги, защото в някои държави е, те са обхванати от дефиницията за НПО. Много внимателно трябва да се анализира ситуацията в държавите членки, преди да продължим. А, проучването много ясно посочва, че а, е, може и да е контрапродуктивно, защото а, е, доста осложнения се, се получават. Относно прозрачността при разходването на средствата, като цяло бенефициерите на европейски безвъзмезни средства са задължени да предоставят прозрачност по отношение на разходването на средствата в като правят информацията публично достояние. В интернет обаче не винаги се качва и европейското лого, когато се говори за проект, финансиран от Европейския съюз, въпреки че безвъзменните средства с Европейския съюз. В такива случаи ние трябва допълнително да проверяваме дали това наистина е така. Информацията, която ще предоставим през 2017 година, ще бъде по-подробна, като ще включва, например, дали организациите имат характер на международни организации, както и други специфични въпроси ще бъдат отразени. В този контекст можем да анализираме дали е възможно да се включат и данни, свързани с това дали ам, координатора на проекта е ам, заплатил дължимите суми на своите партньори. Ако тази информация е налична, може да се намери в системата за финансова прозрачност. Въпросът сега е, след като проектът е изпълнен, а, нещата могат да се променят и за това трябва да Проверяваме винаги колко далеч можем да отидем, за да предоставим тази информация. Много ам, внимателно ще м, проучим информацията от изследването и как ще видим как можем да подобрим качеството на базата данни, за да можем да правим ясни политически заключения. Ам, но трябва да признаем, че а, липсва правно обвързваща дефиниция за НПО в европейски мащаб. Когато дефиницията не е ясна, винаги ще има а, допълнителни несъответствия и неясноти. Благодаря ви. Защо тогава организациите получават средства без да знаем какъв точно е техния статут? Не ви разбрах, казва оратора. Ако не знаем дали дадена организация не е ПО, защо тогава се предоставят средства на такива организации? Организациите не получават средства, защото са НПО. Организациите а, получават средства, ако изпълняват критериите за пригодност. В отделните политически области има съответно правна рамка и ако изпълняват условията по правната рамка, получавате средствата, така че НПО са разпръснати из целия бюджет на Европейския съюз по хоризонталата и могат да получават средства, ако изпълняват критериите. Трудно е да бъдат определени тези бенефициери, които са НПО по смисъла на ам, организации с, неправител... с нестопанска цел и такива, които работят за общото благо. Анализът ни показва, че определенията и правните норми в държавите членки са много различни. Това е осложняващият фактор в този случай. Колегата Целер е следващият. Е, е, Благодаря на авторът на проучването. Това е една тема, на която трябва да дадем дължимото внимание. Говорим за бюджет, който е ориентиран към резултатите и в такъв случай трябва да ни интересуват конкретните резултати, които се постигат или не се постигат с средства от европейския бюджет. Тук виждам, че една организация получава милиони евро от е, европейският бюджет. И сега отворих интернет страница на тази въпросна организация. Тя изрежда точно с какво се занимава по света, но никъде не се споменава, че се използват европейски средства и си викам нещо не е наред. Ако искаме да направим нещо добро, трябва да говорим а, за тези неща и те трябва ясно да бъдат показвани и обозначавани. Говорим за организации, които заявяват, че не принадлежат към нито едно правителство, действат от свое име. И разбира се, ако искате да участвате в различни проекти, трябва да се придържа към, към критериите за конкурентоспособност и те трябва да постигат своите цели, да постигат някакви резултати. Все още не сме наясно с какво точно става въпрос. Благодаря и на Марко Спипер за изготвя от него документа. Дискусията трябва да я водим и за напред. За мен е важно да има последващи действия и искам да кажа, че Civil Society Europe а, ни е пратил писмо по случая с проучването и ако искаме да предприемем последващи действия по този въпрос, това трябва да бъде отразено и в освобождаването отговорност за изпълнение на бюджета и относно финансовия регламент. Трябва да бъдат предприяти някакви мерки, трябва да сме сигурни, че целите, които се финансират с европейски средства, се и постигат в крайна сметка. Трябва да го правим с всички организации. Имаме прекрасни организации, които вършат много важна работа, но е добре да знаем по-подробно какво точно се случва. Защото ние трябва да се очитаме пред данакоплаците. Това е целта на цялото начинание. Не протестираме, но казваме, че искаме да знаем по-подробно какво се случва. Сега ще дам думата на господин Акерман и след това на господин Пейпер. Господин Акерман. Oh, um... Благодаря. Искам само да отговоря на две неща. Имаше коментар. В смисъл, че докладът дава оценъчни съждения за работата на НПО. Ние много внимателно избягвахме такива тези. Никъде в доклада няма опит за оценка на качеството или полезността на работата на НЕПЕЛ, а пък за включването на две НПО, които не са финансирани от Европейския съюз, това е малка част от доклада. А във връзка с препоръките, те са насочени към всички, които са финансирани от Европейския съюз. Питате защо сме ги включили? Защо решихте да включите тези неправителствени организации? Защото вашият мандат беше друг. Такова беше нашето указание. От нас поискаха да ги включим. От, от кой поиска от вас Имаше начално заседание и там проведохме дискусия с администрацията на парламента. Може би е добре да обсъдите с тях как се е стигнало до тези две организации и попитайте администрацията на парламента. Добре, ще го направим. Да, това бяха двата въпроса, на които исках да отговоря. От това, което разбрах. Другите въпроси не са пряко свързани с доклада. Thank you. Благодаря. Докладчикът ще вземе думата накрая. Хубаво е да се спрете на въпрос на госпожа Еласендра, защото точно тези две организации са получили финансиране. Ми мога да кажа, ами не мога да кажа, защото точно тези две организации не са били назовани от нас, но така се е получило и може би трябва да бъдат проверени. Не могат тези организации да бъдат включени в схемата, ако не получават средства от европейския бюджет. Да, критиката е оправдана. Още две-три неща. Показаното от комисията. Само политически активни не сме искали нещо такова. Имаме ем, критерии, с които може да се изключват организациите. Програмите за изследванията е, не са ни необходими. Там съществува прозрачност. Програмите от ЕФРИ, ЕСФРА и, и тях. И по тях прозрачността е много висока. Е, защото от нас до МСП и там знаем кой какво, кога е получил, но а, недоверие съществува, когато много големи суми потичат към организации, за които не знаем нищо. Не знаем каква част от сумата е а, била предоставена на подорганизации и в крайна сметка не знаем какво са направили със средствата. Бяхме в Турция много се радвахме, че навсякъде е, се ве европейското знаме, уни, е, УНИЦЕФ и други международни организации са използвали европейски средства и това се вижда явно. В доклада е отразено също колко средства са им били предоставени така много добре, но относно финансирането на НПО, неща трябва да стоят по този начин. Когато предприемат определени действия, трябва да се знае какво е, е финансирано от Европейския съюз. Искаме да знаем какво се случва с европейските средства. Е, господин Крафт, е, многократно сме предоставили предложения за дефиниции, за определения на понятието на ЕПО и искаме да се работи върху тези програми, за които няма прозрачност, що се отнася до крайните бенефициери. Темата ще ни занимава и в бъдеще. Искам да ви помоля тук да ви приведа вниманието към една а, организация, която е получила 10 милиона евро. Става въпрос за управление на отпадъци или нещо подобно. Моля да ни дадете по-подробна информация. Господ... Благодаря, господин Пипер. Е, ще вземем предвид това, което казахте, както ще вземем предвид и препоръките от проучването. Ще се проучим въпроса, свързан с политическата ориентация. Може би и съгласно финансовия регламент да се изисква публикуване на а, необходимата информация. Само когато има задължение за публикуване тази информация, ще се стигне до прозрачност и ще има по-голяма прозрачност в финансовия регистр. Комисията следи за това да се изпълняват задълженията. Ако о, има правни разпоредби, които предвиждат това, ние следим за неговото изпълнение. Важно е да анализираме какви, какво е правното основание, а, отнасящо се до НПО, за които няма никаква информация. А, за това какво се е случило със средствата им, предоставени от Европейския съюз и ще анализираме много внимателно случаите, свързани с такива ситуации и ще ви информираме. Благодаря ви. Така приключваме с тази точка от дневния ред. Благодарим ви за това, че ни представихте проучването и ще продължим да следим развитието на нещата. По следващата точка трябва да кажа, че ще, по, ще а, ни дойдат гости. Тук а, става въпрос за управление на средствата от ЕСА в трети държави. А, колегите от Комисията за развитие и ще дойдат тук при нас.